Благодаря. И така, следващите съобщения. Искам да ви кажа, че отправих писмено шановище към съвета и комисията и ставаше въпрос за назначаването на 7 члена на управителния борт на Европейската комисия агенция за защита на, храните. И съгласно член 25 на регламент